Okay, I think we... Ай, добре да започваме. Yeah, what number? Oh. Okay. I believe we are on... И така, ако не се лъжа, сме някъде на 8 или 9 точка или някъде по средата. Right, this is agenda item 9. Точка 9. Към постигане на действителен економически и паричен съюз. Ще дам думата на Мариан. Uh, you, Благодаря, госпожо председател. И така, целта е да обсъдим измененията към доклада във връзка с инициативата на Херман Ван Ромпой към постигане на действителен економически и паричен съюз. Става въпрос за доклад по собствена инициатива. Има един съответен член в договора, по силата на който ние трябва да дадем нашето мнение – Тази задача се появи след срещата на върха през юни. Председателството ни помоли да изготвим това становище по собствена инициатива. Нямахме много работа. Има обаче много изменения. 839, казва оратора. Идеята е да гласуваме следващия понеделник на 15 октомври. Защо това е толкова важно? Защото в тази седмица ще има среща на върха и там ще се отчете инициативата на Ван Ромпой. Знаете, че съществуват така наречените шерпи и ние трябва да подготвим нашата позиция, позицията на парламента, за да ги улесним. Темата е економически паричен съюз. Това е целта, основната ни цел в комисията. Има няколко шерпи. Председателството също е изготвило кратък документ. Той беше одобрен на председателския съвет. Ние трябва обаче да работим в сътрудничество, да не си пречим един на друг. Трябва да разгледаме и текста на председателството. ЕКОН трябва да даде своята допълнителна полза, за да се укрепи динамиката на тези два доклада те трябва да са измерими един с друг. Има становище на АВКО, освен това. Работим в рамките на засиленото сътрудничество. Имаме становище и на Комисията по заетост, и на Комисията по бюджети. Оттам също ще има изменения. Гласуването е на 15 октомври, както казах. Би трябвало да спазим графика. 839 изменения. Виждате, че не е лесно да се намери обща линия тук. Естествено, можем да гласуваме за всяко едно изменение и да очакваме някакъв конкретен резултат, но тогава ще трябва да прекараме няколко часа в гласуване. Имаме вече натрупан опит с такива доклади. Възоснова на всички тези 839 изменения съм изготвила компромисно изменение за различните блокове. Мисля, че така покривам 75% от измененията. Не мога да обещая, че ще успея да покрия 100% от измененията. Ще продължа работата и тази вечер. Искам да видим дали с докладчиците в сянка можем да направим нещо. Във връзка с тези компромиси аз съм положила максимални усилия и се надявам, че така ще успеем да се придвижим напред, защото иначе гласуването ще е изключително проблемно. Надявам се, че ще се споразумеем в крайна сметка по отношение на първата част. Тук се отчита вече извършеното и в рамките на други инстанции по отношение Паричен съюз. Текста обаче е малко тежък и затова съм заличила някои неща от него. На второ място, в началото говорим за економическото положение, за кризата. Имаме 160 изменения по тази част конкретно и аз се опитвам да изготвя компромис. След това идва банковия съюз. Говорили сме за него няколко пъти. Колегите си спомнят проекта на текст. Става въпрос основно за механизма за надзор и за някои други елементи за рамката за спасяване на банките. Знаете за четирите важни стълба на предложението на Ван Ромпой. Може би някои колеги в ЕКОН ще сметнат, че не е било необходимо да се навлиза в такива големи подробности. Аз се опитвам да внеса малко по-обща формулировка. Опитваме се да сътрудничим с всички институции, защото става въпрос за законодателна процедура. И не трябва да се подвеждаме един друг. Всички три аспекта по отношение на банковия съюз са на лице. Има един доклад на Петър Саймънс. Знаете и за усилията на Гунар Хокмарк в тази област. Всичко това е отчетено по отношение на надзорния механизъм. Първо ще уточним рамката, естествено, и след това ще преминем към другите елементи. Данъчния съюз, економическия съюз, вероятно най-проблемните области. Тук има много изменения. Трябва да видим дали може да има голямо мнозинство в този блок. Вид би трябвало да изготвим текст, който да вдъхнови съвета и да доведе до допълнителното разгръщане на економически и паричен съюз. Може да има приемане и с малко мнозинство, но ефекта естествено няма да е същия. Тук също ще се опитам да формулирам компромисни изменения. По отношение на економическия и паричния съюз, това обаче не е особено лесно. Петата и шестата част демократичната легитимност. Тук също се опитвам да комбинирам доста елементи. Появяват се някои много интересни нови идеи. Естествено, трябва да се отчете и позицията на АВКО по тази част. Има някои елементи, които ще влезат в приложението. Общо взето така стоят нещата. Надявам се, че не очаквате от мен да взема отношение по всички 839 изменени. Надявам се, че ще постигнем аз, а, успех в работата с докладчиците в Сянка и ще можем в следващата седмица да гласуваме. Надявам се, че ще имаме голямо мнозинство и ще можем да изпратим доклада на съвета, за да продължи работата от там нататък. Благодаря, госпожо председател. Uh, Благодаря. Лиам Нгок. Мерси, мадам ла президент. Тудабор, фелиситацион. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да поздравя госпожа докладчик, която толкова отлично ръководи цялото досе, досие по доклад на господин Ромпой и множеството предложени изменения предвид крайните срокове, с които разполагаме. Първият им съгласни с компромисите относно банковия съюз и демократичната легитимност. Чакаме евентуалния компромис относно бюджетния и економически съюз с нетърпение. Относно предложените компромиси, по-голямата част от предложеното е приемливо за нас, но имаме проблеми с това, което не е включено в компромиса. В частност, отстъпването по отношение на банковият съюз, относно приложеното поле, Факта, че ЕЦБ е, е ръководният орган относно също така и ам, общият фонд за гарантиране на депозитите, който се предвижда в дългосрочен план. Също така предложихме някои добавяме до някои елементи, които не са включени, като например лицензът за а, фонда за депозитите, както и евентуалната роля на Съда на Европейския съюз като крайен регулатор. По отношение на демократичния принцип има много интересни предложения, но тук също има и пропуски по много важни елементи. Има и отстъпване по отношение на, на предишната изискване относно ръководният отговор, като например се премахва изискването за одобрение от парламента. Липсва също така и част свързана с демократичния контрол върху тройката и засилването на ролята на комисията и създаването евентуално на комисия, който се занимава по въпросите на еврозоната относно другите два стълба, економическият и бюджетният, ще се задоволя само да спомена, че за нас приоритетът е включването на социален пакт в доклада. За нас това е голям пропуск в економичните и паричния съюз в момента и този пропуск трябва задължително да бъде запълнен. Предложихме изменение 114, извинете, 814 и се надяваме то да бъде прието. Следващия приоритет за нас е инвестирането и инвестициите като цяло. Те са много важни за засилване на економическия растеж и тук също имаме конкретни предложения, които ще обсъдим по-подробно с останалите докладчици в сянка. Благодаря ви. Благодаря, Софи. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за това, че положи усилия да представи почти 850 изменения за много кратко време. Сизифовски усилия. Докладчика избра да премахне обаче съществени части от текста – най-вече по отношение на банковия съюз, не мога да изпреварвам резултатите в тази област, защото има една част, която липса по отношение на фискалния и паричния съюз. Не, че се противопоставям на тази стратегия и вероятно това е проблема, защото май всички са съгласни с текста. Много малко остана от първоначалния текст и от текста на измененията. И аз не виждам как можем да преминем през 839 изменения, ако ще трябва да ги гласуваме едно по едно следващата седмица, радвам се, че трябва да има такава резолюция, ще я подкрепя, но много малко от съществените елементи са останали тук. Едва ли целта ни е да се харесаме, да премахнем проблемните аспекти, каква е допълнителната полза тогава? И мисля, че е жалко, че това се случва. Защо трябва да компрометираме позиции, които парламента вече е приел? И аз не съм сигурна как ще трябва да действаме сега, защото тук няма съществени елементи. Ще трябва да прочета текста отново. Получихме го едва с нощи. Много малко са нещата, на които ще се противопоставя, но много малко са и нещата, които биха представлявали едно послание по същество към съвета. Така че бих искала да обединим измененията в групи и да дадем своята политическа позиция в рамките на комисията. Не знам как ще бъде по другите два доклада, но ако вземем принципни решения, можем да набере малко повече скорост. Ние дори не правим избор. Говорим за единен надзорен орган за банковия съюз, но не казваме дали това трябва да е ЕЦБ или не. Струва ми се, че няма да избегнем това да е ЕЦБ, поне в краткосрочен план, но трябва да обсъдим и други варианти, а и дългосрочни решения мисля, че трябва да можем да кажем открито своята позиция по тези въпроси. Филип, твой ред ли е? Благодаря, Мариан. Чухме какво казаха двамата колеги. Аз съм съгласен че трябва да се стигне бързо до заключение, за да сме готови за следващата среща на върха, но не би трябвало да изпускаме някои елементи. Защото иначе ще бъдем парламент, който ще изглежда без зъб. По отношение на банковия съюз, би трябвало да се проведе дебат относно механизма за надзор. Не знам дали трябва да има такава категорична формулировка по отношение на резолюцията и по отношение на решаването на проблема с банките. Нека да се опитваме да не покриваме, да не преповтаряме усилията си, да си спестим малко усилие. Съгласен съм с казаното по отношение на ДС. Sur ce point-là en particulier, sur les JS, est plus audacieux но конкретно в тази област смятаме, че предложението на комисията е дори по-смело от това, което ние предлагаме. Така че смятам, че наистина трябва да дадем повече по-голяма роля на парламента в годишният обзор на растежа. Не мисля, че може да си позволим да проявяваме по-малко смелост от комисията в това отношение. Относно економическия съюз, дори и без измен... изменение на договорите на този етап, мисля, че имаме по-голямо поле за действие. Отдавна предлагаме да стратегията 2020 година да има по-силно правно обвързващ характер, както например Примативният пакт за стабилност и растеж. Същото въжи и за задълженията са програмите за адаптиране на държавите членки. Това може да съм основи на членове 121 и 136. Също така е възможно и да се използва работата, извършена от Силвия относно другият пакт. Но, пак казвам, има много други възможности без промяна в договорите. Има и възможности в схемата за създаване на работни места за младежите. Тоест, това, това са тук мерки, които могат да се вземат, пак казвам, без изменения на договорите. Но най-важното за мен е фактът, че групата на Вестервеле, може би не групата на Ромпой, но групата на Вестервеле не разглежда нещата само в рамките на договора без промяна. Мисля, че вече постигнахме максимума без изменение на договорите. Виждаме го с банковия съюз. Всички сме наясно, че тук говорим за чисто хипотетична постройка, която не може да разреши истинските проблеми за дисбаланса между членове на еврозоната и не членове на еврозоната и т.н. Така че мисля, че е крайно време да се осмелим да мислим извън а, рамките на договорите. Съгласен съм с това, което прави е, силови. Трябва да предвидим възможности в рамките на договорите, но трябва да правим и повече смелост и да надхвърлим възможностите на настоящите договори. И смятам, че ако искаме наистина гласа ни да бъде чут, а не просто да направим един безобиден доклад, който всички ще забравят за два дни, трябва да правим по-голяма смелост и да работим по конструктивен начин. И знаете, че Мариан, че сме напълно готови с вас. А и към колегата Лиам мога да го похваля, че от малкото французи, които произнасят името Ван Ромпой, отлично. Okay, <laughs> right. Иво. <laughs> Thank you. Thank you. Иво, благодаря, госпожа председател. Позволете ми да не искам да продължаваме дебата как да се справим с повече от 800 изменения за щастие за мен, за нещастие за госпожа Тайсен, която ще трябва да се справи уместно с, с толкова изменения. Аз съм сигурен, че тя ще се справи. Това беше първо. Както почти всички тук, аз внесох редици изменения. Ако говорим за 800 изменения, тук всъщност те бяха много повече и а, те се занимават с проблема, с въпроса за банковия съюз и колко трябва още да се направи. Позволете ми да кажа пет неща. Ще се опитам да ги подредя според приоритетите, така както аз ги виждам. Първата група изменения, които според мен са най-важни, е свързан с демократичната отчетност на целия процес. Ако си спомням дебата тук от преди няколко седмици, не смятам, че би било а, източник на противоречие между нас, защото всички тук в изявленията си заявиха колко, важни според, колко е важна според тях демократичната легитимност на целия процес. И така, за нас това е един ключов принцип и аз много силно вярвам, че ще намерим коректната формулировка, която ще отговори на изискванията, ако не на всички, поне на преобладаващото мнозинство тук в залата. Втората група разглежда зачитането на принципите на субсидиарност и съразмерност или пропорционалност. Не съм сигурна, не съм сигурен как може да се направи компромис в, в тази сфера, но един функциониращ банков съюз, поне за част от Европейския съюз, би следвало да зачете тези правила и а, ние всъщност ще трябва да гласуваме по това. Третата група, по която малко се колебая да се произнеса, защото вероятно ще бъда в малцинството, е да се запасят правата на държавите членки да имат контрол върху монетарната политика. Преди няколко седмици, когато говорих, говорихме за архитектурата на предложения текст, аз споменах пример от моята страна, от Чешката република а, говори за чешката крона, за чешката национална банка, за която е задължително да поддържа стабилизирана финансова система според чешката конституция. И въпросът е кой ще има последната дума за спазването на монетарната политика в онези държави, в които валутата не е евро. И последно, позволете ми да подчертая фискалния съюз. Ние сме съгласни с формата на европейския семестър, така както той е предложен. Позволете ми обаче да поясня, че компетенциите по националния бюджет би трябвало да останат максимално в ръцете на националните парламенти, защото във всеки парламент, във всяка държава членка, изключително важния закон за всяка бюджетна година е бюджетът, следователно той трябва да остане до по-голяма или по-малка степен компетенция на, държ... на националните парламенти, които са по-близко до своите избиратели, отколкото Европейския парламент. Това бяха петте неща, които исках да спомена. Сигурен съм, че ще си сътрудничим, че ще сближим позициите си и ценя високо работата на госпожа Тайсен, която наистина е много сложна и трудна. Има ли други а, докладчици в сянка или техни представители, които да искат да вземат думата? Ако не, да преминем към е, комисията по становището от Авко. Роберто имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Тази сутрин комисията АВКО а, е, гласува своето становище. Имаме текст, който е одобрен. Аз е, тук съм а, направил една версия. А, мога да ви кажа няколко неща, които са полезни. Нификативи del voto di oggi. Ще ви дам основните резултати от казаното днес, както и от гласуваното извършно тази си тази сутрин и като цяло основните постановки в доклада са потвърдени. Относно въпроса за измененията в договорите и възможностите без изменение на договорите, исках да отговоря с няколко думи на вашите притеснения. Бих искала да уточня с няколко думи, че това са въпроси, които попадат в изключителните правомощия на Комисията по конституционни въпроси, съгласно и тук работим в процедурата по член 50. И предполагам, че затова госпожа Тайсен не навляза в подробности по този въпрос в своя доклад. И така, да преминем към резултатите от гласуването. То беше доста равнопоставено и ясно показа, че трябва да действаме незабавно всички възможности, които имаме в рамките на стоящите договори, без да отричаме, че окончателното завършване на истинският економически и паричен съюз изисква изменение на договора и Европейския парламент ще се възползва от а, своята възможна инициатива в, в тази насока. Разбира се, ще преминем през съответните инструменти. Но като цяло от политическа гледна точка смятам, че ни трябват инструменти в настоящите договори, които ни дадат възможност да подготвим изменението на договорите и подходящите за това обстоятелства. Така че, аз лично смятам, че без да се промени насоката на економическото управление, водена до момента, не мисля, че ще успеем да постигнем политически консенсус и да привлечем доверието и подкрепата на европейските граждани за изменение на договора. Така че според мен процесът ще се осъществи на два етапа, което напълно отговарям на предвиденото от госпожа Тайсен. Ще видите в доклада на нашата комисия по конституционни въпроси, че има редица елементи, които обогатяват тексти и предлагат действие на няколко етапа. В заключение имаше някои положителни коментари относно демократическият контрол и ролята на Европейския парламент в економически и паричен съюз, в частност и в отношенията му с останалите европейски институции като цяло. Тук мисля основно за предварителната консултация, консултацията ex-ante, както и анализа на годишния, оценката на годишния консенсус, но също така и евентуалната процедура с използване на делегирани актове, съгласно процедурата, предвидена в член 136 от договора. И така като цяло Комисията по конституционни въпроси си свърши работата и показа, че е възможно в рамките на съществуващите договори значително да се увеличи ролята на Европейския парламент в управлението на економическия и паричен съюз и по този начин да запълни един от основните пропуски на достоянието на европейското законодателство в момента. Това не веднъж е било предлагано от шерпите по време на заседанията на многостранните консултации миналата седмица, т.е. става въпрос за шерпите на Европейски парламент. И съгласно документът, изготвен от четиримата шерпи, тяхната позиция беше подкрепена от гласуването в комисията АВКО. Благодаря ви. Добре, в списъка ми има още двама пускали думата. Лиса Ферейра, виждам, че Силви, Берхард иска думата, Оле, някой друг. По-интересно как изведнъж всички искат думата. Или си... Благодаря, госпожо председател. Най-напред, подобно на колегите преди мен, искам да поздравя Мариан, защото задачата никак не е лесна, а и сроковете за работа са доста кратки. След това бих искала да повторя отново каква е позицията на нашата група. Ще си позволя да подчертая само няколко важни за нас елемента. Първо, мисля, че тази сутрин беше гласувана позицията на Комисията по конституционни въпроси, но също така и на Комисията по заето социални въпроси не разполагам с мандат от тази комисия, за да ви представя резултатите от нейното гласуване, но мисля просто, че е важно да сме наясно какво, какво, какво е състоянието на работата на останалите комисии по това досие. А относно стратегията ни на работа, аз съм убедена, че трябва да заемем ясна позиция. Позиция, която да даде на Европейския парламент необходимата видимост по отношение на определението, което искаме да дадем за Европейския съюз в краткосрочен план. И в, в, в това отношение малко се разминавам с становището, изказано от Мариан, ако правилно съм я разбрала. Доколкото разбирам, тя предлага по един по-предпазлив подход, но може би не съм я разбрала правилно. според мен, Европейския съюз може да вземе определени позиции и много ясно да заяви насоката за развитие на съюза в средносрочен план. И това се отнася в заредица области. Няма да изреждам всички доклади, които сме приели, като например доклада за кризата на Перван Шперес, доклада относно банковата криза, позицията ни относно данък, излете данъка върху финансовите сделки, върху общата данъчна основа за кооперативния данък и тъй нататък и тъй нататък. Тоест няма нужда да изреждаме всички елементи, които няколко, понякога дори не са достатъчно добре свързани помежду си. Основната цел е чрез всички тези различни елементи да достигнем до един сценарий, който винаги трябва да бъде по-смел от сценария, предложен от Европейския съвет. А Европейския съвет очевидно вече е взел предвид доклада, изготвен от четиримата председатели – така че в нашите доклад, според мен, не можем да се ограничаваме само с заложеното в настоящите закон... европейско законодателство. Трябва да предвидим и други възможности, елементи, които да допълнят това законодателство и да обогатят а, бъдещето на Съюза. Относно измененията на договора, аз също смятам, че не трябва да отваряме котията на Пандора и да настояваме за създаване на цял нов договор според мен е достатъчно да се ограничим с изменение на настоящия договор с цел запълване на пропуските, които съществуват в момента. Но най-важното, което казваме, е да имаме ясна визия за бъдещето на Европейския съюз. Затова искам да помоля Мариан да прояви необходимата смелост в изготвянето на това становище и да отрази визията ни за развитието на Европейския съюз на средносрочно равнище. Също така трябва да предвидим и минимално зачитане на социалните права на гражданите в Европейския съюз. Според мен е крайно време веднъж за винаги да заложим тези основни социални права в основополагащите договори на Съюза. Това е много важен елемент. Това е петия стълб, който в момента липсва в предложението. Това е основното ми послание. Бих искал да призова още веднъж Мариан да приеме един по-смел подход, една, да предложи една по-смела визия. Нека да не се задоволяваме с неутрална позиция, нека проявим повече амбиция и смелост. Благодаря ви. Благодаря. Нашата колега Мариан Тайсен пое една много тежка задача да изготви проект от текста за утре. Това само по себе си е много трудно. Но става още по-трудно от това, че някои от политически, политическите сфери, в които тя се впуска, са обекти на други политически доклади и до много голяма степен всичко това е а, в много а, тежък недостиг на време. И ако Мариан реши да намали доклада и да го сведе до онези сфери, в които а, нямаме други законодателни инициативи. Това би било смислено. Например, има нещо, което се очаква да бъде готово за управлението на кризите. Но важното е, че няма друго законодателство, което да се очаква. И може би да, предлож... да изчакаме някои от сериозните предложения, да изчакаме, може би, заключенията на съвета. Това, което ще прави съвет през следващите няколко месеца с или без нашето одобрение ще има ефект върху еврозоната и може би след 2-3 години ще успеем да имаме друг конвент, който да зададе друга регулаторна рамка за Европа. Ние като парламент трябва да направим така, че хората да се вслушват в нас и това, което можем да направим ние, би могло да бъде изменено, за да се избегне а, да се избегне щети за Европа и за еврозоната, за да не се разделя Европа и да не губим. Има правни а, експерти, които твърдят, че можем да се включим в тези механизми само ако имаме еврото. Аз не съм правен аспект експерт, но ако зададете на двама юристи един и същи въпрос, ще получите два различни договора. Аз ще ви цитирам това, което чух от един служител на немското Министерство на финансите и държавите членки, които биха искали да се включат, би трябвало да имат същите права, както и държавите от еврозоната. И трябва да се възползваме от тази възможност, за да предотвратим разделението. Може би това ще бъдат хора, които биха искали да се въведе еврото в някакъв момент. Аз тук гледам Оле, може би в Швеция. Но те би трябвало да имат същите права. На второ място трябва да направим така, че да намерим решение, за да може гражданите да разберат. За нас тук е лесно да боравим с различни проектотекстове, с различни регламенти, но понякога забравяме, че това е нещо, което трябва да направим достояние на гражданите, те да го разберат. А, ако гражданите на Европа не а, са убедени, че са спасени принципите на субсидиарността, няма да подкрепят нашите решения. Европейската Централна банка, ако поеме тази надзорна функция може да отговаря само за банковия сектор а, по силата на договора и за нищо друго. Ние говорихме за надзора в парламента по-рано и казахме, че финансовите пазари, а не само банките, са взаимозависими институциите, също така за страхователните дружества и за тях се отнася това. И а, трябва да продължаваме да работим така, че единния европейски а, надзорен механизъм би трябвало да бъде създаден така, че да включи и другите участници в финансовия сектор. И ние ще имаме системни опасности и заплахи. Следователно, Мариан ще ви подкрепя, ако съсредоточите вниманието си върху проблеми, по които ние да можем да допринесем. И а, не бихме искали да имаме много тежки изисквания, да отиваме твърде далече и да се занимаваме с нещо, което вече е уредено другата. Благодаря, Силвия. Е, Мариан. Съвсем накратко, Мариан, тъй като вече много неща се казаха. Имам два коментара. Първо, аз е, също смятам, че трябва да бъдем максимално амбициозни. Според мен просто трябва да направим правилният избор, т.е. да определим конкретни приоритети, а не да се опитваме да обхванем всичко. Мариан, имам един коментар, нещо, което не ми беше хрумнало, като подготвяхме измененията. Мисля, че прехода между това, което се прави без промяна на, измен... на договорите и евентуалното изменение на договора, ще бъде добре преди всяко евентуално изменение на договора да обмислим въпроса за ратификацията. Тоест, още преди да знаем къде точно ще бъдат проблемите, да се договорим за начина на ратификация, за начин, който ще позволи на всички държави и членки да намерят начин за произнасяне за или против договора. Аз лично идвам от държава членка, където отговорът не на един референдум за Конституцията, евентуалната Европейска Конституция, имаше потрясаващо големи последици. Имаше подложение ратификация с две трети от мнозинство, а не от всички държави членки. Има и други възможности. Много неща могат да се случат, докато настъпи момента за започване на преговори по евентуалното изменение на договора. Няма да се спирам по-дълго на това време, но в момента, знаете, се води един конгрес, евентуално се подготвя, може би, референдум в Обединеното кралство. Така че моята идея, пак повтарям, е да се помисли за начин на ратификация на измененията на договора, който да е възможно държави всички, които искат да продължат с проекта за Европа, да продължат с него, които искат да се откажат от него, да се откажат. Благодаря ви. Е. Благодаря. Искам да благодаря на Мариан. Тя е положила огромни усилия и е съставила един доста голям цялостен текст. Аз лично смятам, че банковия съюз трябва да бъде приветстван. Бъдещото развитие на економическия и паричния съюз може да се случи само ако има банков съюз. след като приемем необходимите нормативни документи, свързани с депозитите, с гаранциите, с е, управлението, регулацията на капитала, ще можем да се придвижим напред. Аз се надявам, че трите досиета ще бъдат приключени успешно, за да може да има истински економически и паричен съюз. Ние трябва да изградим основите, покрива стените на тази конструкция, економически и паричния съюз. Както се спомена, едва ли ще може да има промяна в договора, защото той ще трябва да бъде ратифициран от всички държави членки. Много от тях имат конкретни виждания по промените в договора. Много от тях са против промени в него. Ако успеем да приключим работата по тези досиета, така ще е най-добре. По отношение на казаното от Волф и преговорите с страни, които не са в еврозоната, трябва да внимаваме да не внесем едно разделяне, е, да не се получи разнобой. За мен, освен това, е важен и въпрос за фондовете за гарантиране на депозитите. Тази инициатива трябва да следва въведеното през февруари миналата година в тази област. Заедно с докладчика и с някои други докладчици в сянка, аз смятам, че по този конкретен въпрос работата трябва да приключи окончателно. Фондовете за закриване на губещи институции също трябва да бъдат създадени. Трябва да се вземе предвид и моралния риск. Доста работа ни предстои. Кратки срокове имаме за действие. Ще видим какво ще се случи в крайна сметка, какъв крайен продукт ще имаме. Желаем всичко най-добро на докладчика. С нетърпение ще изчакам и компромисните текстове. Благодаря. Оле. Благодаря, госпожо председател. Аз имам доверие в докладчика. Тя успя да изготви компромиси по отношение на CTB. Мисля, че ще успее и сега. На първо място отчетността. В демокрацията тя е изключително важна. През последната година и половина във всички документи, които сме изготвили, демокрацията присъства в два или три реда. Този елемент е толкова важен, че на него лежи, е, на него се основава легитимност легитимността на цялата ни дейност. Иначе ще станем свидетели на още повече проблеми в сравнение с днешния ден. Още нещо, колегите вече заявиха нещо подобно. Знаете, че когато става въпрос за присъединяването на моята страна в еврозоната, аз съм в мълцинство и положението не се подобрява. Така или иначе, разделянето на Европа на две ще представлява катастрофа и аз не смятам, че можем да пренебрегнем последиците. Това означава, че не само трябва да казваме, че вратите трябва да са отворени, а трябва да слушаме и да направим предложения, които да са приемливи за страните извън еврозоната. И тук включвам Лондон, Великобритания. Може и да не ви се нравят част от бележките от страна на Лондон, но ако някои страни бъдат оставени отвън, това ще бъде една катастрофа. Не давайте на тези страни възможност да се държат не както трябва. Не може Лондон, Великобритания, но и други страни да останат отвън. Казвам ви, Силви, дръжте се прилично с тях. Бъдете любезна. Аз съм чувал бележки. Майка ми винаги казваше, ако някой ти крещи, ти не му отвръщай със същото. София е права, да, в Библията е казано нещо подобно. Участвал съм в подобни дискусии в миналото. Внесъл съм изменения с колегата Нил Стурвалц. В моята страна този дебат постоянно се провежда. Не давайте шанс на скептиците да кажат, те не ни искат, те искат да ни оставят отвън. Надявам се, че всички ще бъдете любезни и ще оставите вратите отворени. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже преди докладчика Гунар? Искам напълно да подкрепя моя приятел Уле Шмидт. Той понякога е разочарован, че не го правя. Сега го правя. Говорим за европейски надзор. Едва ли някой ще е против по-добрия надзор. И ето защо е много важно да се гарантира, че надзора няма да стане по-лош. Раздробяването по принцип отслабва европейската економика. Това въжи за финансовите пазари, за единния пазар. Не може да има две различни системи на надзор. Две неща трябва да се гарантират. На първо място, различните елементи на наръчника с правилата трябва да бъдат събрани и уточнени. И на второ място да се види какво ще се прави с банковия съюз. Понякога се притеснявам, когато се говори за съюзи. Фискален съюз, съюз за стабилност, економически съюз. Какво ще кажете за търговски съюз? Спомена един друг депутат. Продължава господин Хокмарк. Аз мога да съм още по-радикален. Защо да не инвестираме в Европейския съюз? с неговите политически, економически, фискални и търговски аспекти, защото ние в крайна сметка водим и търговия. Провеждаме и търговия. Търгуваме едни с други. Не трябва да има раздробяване. Трябва да подкрепяме всички дейности, с които се вземаме, но трябва да се придържаме един към друг, да няма фрагментация. Чуваме много повече предложения, които внасят раздор, вместо такива, които да са обединяващи. Нека да не говорим за север-юг, запад-исток, страни отвън, страни вътре. Защо да не изберем Европейския съюз? Това е вероятно радикална идея, но от нея започва всичко. Точно защо исках да се изкажа. Точно за това исках да се изкажа и се надявам, че Уле Шмидт ще ме подкрепи изцяло. Аз мисля, че Марио подкрепи Европейския съюз тази сутрин. Сега давам думата на Мариан. Благодаря. Няколко неща, които ми направиха впечатление. Няколко пъти се споменах промените в договора. Би трябвало да действаме така, че да излизам извън рамките на договорите. Сам въпрос за законодателна инициатива, Действаме по силата на член 127. Естествено, трябва да отчетем и взаимодействието и взаимовръзките, които имаме с другите институции. Имахме две промени в договорите през последните години. Те могат да се използват като мост – така или иначе трябва да се придържаме към съществуващите правила. Аз не смятам, че трябва да се пледира за промени в договорите. По отношение на ратификацията, ако се стигне до да промени в договорите, това е задача на националните парламенти. Това сега не е наша задача, не би трябвало да го обсъждаме. Мисля, че всички сме готови да работим за постигането на економически и паричен съюз. Когато гледам измененията, много от тях се свежда до промени в договорите. Не знам дали сме твърде амбициозни, повече отколкото трябва. Аз ще се опитам да изготвя компромисни изменения по блокове. Ще помоля докладчиците в сянка да ги разгледат. Надявам се, че няма да отделим твърде много време за разговори и ще успеем да намерим път напред с тези 839 изменения. Има искания за единство. Аз моля да имаме мнозинство някой път в парламента имаме голямо мнозинство, друг път имаме малко, а понякога сме изключително разделени. Аз мисля, че когато гласуваме, тук трябва да има абсолютно мнозинство. Ето защо аз ще се опитам да създам един добър текст, който да насърчи бъдещето на економическия и паричния съюз. Тук не става въпрос за разделение ляво-дясно, както обикновено се случва. Тук всички сме на едно място и трябва да отправим ясно и добро послание към Европейския съвет. по отношение на демократичната легитимност, вие говорихте за нея. В тази връзка ще трябва да видим какво ще стане в комисията АВКО. С такъв голям брой изменения не е лесно да се работи. Аз ще се опитам да изготвя компромисни изменения. На някого може те да не се понравят, но това трябва да е основа за бъдещата работа. Понякога в измененията има крайни идеи. В този случай трябва да се обмисли какво може да се направи. Аз написах първоначален вариант на текста, получих 839 изменения. Ще се радвам да работя с докладчиците в сянка, за да постигнем един добър резултат в крайна сметка. Благодаря. Um, Благодаря ви. Графика на този етап Ще гласуваме на 15 октомври. Ще гласуваме в пленарното заседание през ноември. И сега имаме 10 минути преди да дойде времето за гласуване, тъй като гласуването беше обявено за 4.30. Продължаваме в 4.30 техническа пауза. Okay, can you... И така, бихте ли взели местата си, ако обичате? Um, Благодаря ви. Ани Подимата поиска думата за съвсем кратко. Ани, а, не те виждах там, където очаквах да те видя. Благодаря, Шаран. Искам само да съобщя добри новини. Ако някой от вас не ги знаят, изглежда, че наистина Имаме първите 11 държави членки, шампионки, които ще одобрят засиленото сътрудничество, за да може да се работи по финансовия данък. Това е историческо решение, което оправдава усилията ни тук от парламента в продължение на много години. Okay, thank you very much. Благодаря. И сега ще гласуваме по а, общото европейско право за продажбите. Мариен, всичко, което гледам, на него все твоето име пише. Искате ли да проверяваме дали работят картите? Има ли някой, който да не си носи картата за гласуване? Аз не си нося картата. Има ли някой друг? Okay. Well, we've got 33 cards plus... Имаме 33 карти, които са сложени в устройството за гласуване, но само 26 са натиснали копчето за гласуване. Един в повече има от социалистите и демократите. Един от социалистите и демократите би трябвало да се изключи. Добре, Робърт се изключи. Добре. Направихме теста. И така сега. Изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. За? Против? Въздържали се. Приема се. 7. За? Против? Въздържали се. Приема се. 8 с, осм, с устни изменение. За устното изменение гласуваме за против въздържали се приема се. Е изменението с устното изменение за против въздържали се приема се. 12 за против въздържали се отхвърля се. 13 за против въздържали се отхвърля се. 14 за 14 всъщност пада. 15 за, против, въздържали се, приема се, 16 е оттеглено. Компромис Д, е за, против, въздържали се, приема се. Всъщност тук има разделно гласуване falls because it's covered. Oh, okay. Right, right. So, okay. Eight, amendment 18 in favor. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали аз тук нямам знака за това, че 21 е оттеглено от 22 устно изменение, предложено от докладчика. Гласуваме го първо. За, против, въздържали се, приема се. 22 с изменението за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. 34 за, включително и мен, 4 против, няма въздържали се. Благодаря, Мария.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 Okay, so this is um... И така, доклада на Арлин за регламента за пазарната злоупотреба. Готови ли сте за гласуване? И така, компромис А, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис Б за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 Това е страница 4, първата част. Против, въздържали се, приема се втората част. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис Г. Коза, е против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 285, което няма да го гласуваме, то отпада. Не гласуваме и следващото. Преминаваме към 260, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Компромис J или J за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 33 с устно изменение. Гласуваме първо устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Цялото изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис П за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Q за? против, въздържали се, приема се. Изменени 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 360 за,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 Изменение на Юри 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис дубове за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс две части. Гласуваме първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис Y за против въздържали се приема се. Изменение 50 за против въздържали се приема се. Компромис Z за против въздържали се приема се. 54 за против въздържали се приема се. Изменение 36 Д за против против, въздържали се, приема. Отвърля се, извинете, компромис АА, за, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ, за, против, въздържали се, приема се. 399 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦ за против въздържали се приема се. Изменение 60 за против въздържали се приема се. Изменение 61 първоустно изменение за против въздържали се приема се. Цялото изменение с устното изменение за против въздържали се приема се. 62 за против, въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 70... 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 е оттеглено, 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, Д, за, против, въздържали се, приема се. Изменени 89, за, против, въздържали се, приема се. Изменение NV1 с устно изменение, първо устното изменение, за против въздържали се, приема се. Текста с изменението, за против въздържали се, приема се. NV2 за против въздържали се, отхвърля се. 90 за против въздържали се, приема се. 91 за против въздържали се, приема се. 92 и 93 са включени. 94 също е включено в R. Компромис А е за против въздържали се приема се. 100, и 100 е уредено. Преминаваме с, към 101. Първо устното изменение, което за против, въздържали се, приема се. Цялото изменение за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, Нека да проверим. 103. Режим на гласуване.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 Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. А, Джей за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV3 за, против, въздържали се, приема се. Юри 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 5 за. Всъщност тук това пада. Извинете, 125 за, против, въздържали се, приема се. Юри 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме електронно за целия текст с измененията. Режим на гласуване. Край на гласуването. 39 за, а 0 против, 1 въздържал се. А сега да преминем към законодателната резолюция. Режим на гласуване. Моля, гласувайте. Още един не е гласувал. Благодаря. 39 за. 0 против 1 въздържал се. Благодаря. Поздравление за Арлин. Къде е втората част? Now we move on to the directive. Hang on, do we... Иска продължаваме с директивата, но трябва преди това да се смени представителят на секретарията. Готови сме. Добре. Компромис а. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. 13 либе за, против, въздържали се. Нека да проверим. Ще има разминаване тук. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се с 20, също 19 един въздържал се. Продължаваме с компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Юри 11. Не, това изменение пада. Либе 16 за, против, въздържали се, приема се. Либе 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 12 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. Компромис A H за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се.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 Въздържали се. Нека да проверим 7. One more to vote. Has everybody voted? Somebody's not voting. Още някой да гласува. Добре. 23 за и 15 против. Всичко е ясно. Компромис J за против въздържали се приема се. K за против въздържали се приема се. Изменение 10 за против въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение пада. Либе 2 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Либе 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. Либе 9 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме Либе 9. Още един трябва да гласува. Благодаря ви. Край на гласуването. 21 за 19 против. Приема се. И така гласуваме по текста измененията. Моля, гласувайте. Още един трябва да гласува. Прекратете гласуването. 39 за, няма против, един въздържал се. Мисля, че резултатът е същият като преди. И сега гласуваме по законодателната резолюция. А виждам, че има хора, които си изключват и си тръгват, но моля ви, изчакайте. Още двама трябва да гласуват. Моля ви, ако гласувате, направете го. Благодаря ви. 39 е за, няма против, един въздържал се. Радвам се, че резултатът винаги е един и същ. Още веднъж поздравления за Армене. Искам само да отбележа, че не само аз а, мога да се възползвам тези поздравления. Имах а, отлични доклади си в Сянка, благодаря и на Радостина, която също изключително много ни помогна в процеса на работа. Председателят, благодаря. Докладчикът изказа възнамерението си да разгледа възможността за консенсус на първо четене по това досие, така че съгласно процедурата в екипа ще влязат председателят, докладчика и докладчите в сянка и графикът ще бъде съгласно графика гласуване тук още в комисията. Не мисля, че има какво добавите. Добре. В такъв случай, както обикновено, ще ви докладваме за развитието на преговорите. Но за сега сме по-напред от, с графика от съвета, така че сигурно ще има поне месец, месец и нещо преди да започнем триалога. Някой иска думата? Робърт? Аз лично смятам, че това е грешка. Смятам, че първо трябва да гласуваме текста в пленарна зала. И резолюцията и след това да започнем преговори с съвета. Не смятам, че начинът по който се работим с тези досиета е много демократичен. Трябва да зачетем правото на всеки член на парламента да внесе изменение, ако иска. Ако незабавно започнем преговори с съвета, ще постигнем компромис, без да дадем възможност на по-голямата част от колегите да могат да повлият на този текст. Така че аз съм принципно против този метод на действие. Благодаря, Робърт. Неведнъж в а, тази комисия сме е, използвали полезният ход да гласуваме в пленарна зала, когато постиг... се стигне до период на застой в а, преговорите със съвета. Така че разбирам а, вашата гледна точка. И тази техника не бива да я забравяме. Но ако няма много силни възражения срещу започването на преговори в рамките на триалога, приемам, че това е одобрено от комисията. Корин. Да, смислям, че въпросът не е само да използваме гласуването в пленарна зала като инструмент за изказване на натиск. Добре е също така да имаме и мандат от гласуването в пленарна зала, така че според мен ще бъде добре текста да се гласува на пленарно заседание, освен ако няма някакви възражения, но аз не виждам какви биха могли да бъдат те. Председателката. Мисля, че гласуване 39 за и 0 против в комисията е достатъчно стабилен мандат. Докладчикът заяви, че предпочитате да започне преговори. Давам ми думата. Искам да взема думата наистина. Разбирам какво казва Робърт и е вярно, че понякога има разделение и има конфликтни гледища. Но по това досие мисля, че няма подобни разделения. Изслушахме комисар Бърние. Това досе е много важно. да има за цел да запълни пропуски. Самият комисар ни помоли да побързаме с работата си по това досие. Знаете, че гласното в пленарна зала е сложно, графикът е претоварен. Смятам, че няма нищо противоречиво по този доклад. Така че в момента се... имаме предимство комис... съветът закъснява и мисля, че по този начин предимството ние да определяме графика. Съгласна съм с Робърт по принцип, но смятам също така, че трябва да прилагаме това правило по гъвкав начин, в зависимост от интересите на парламента. Свен. Свен. За мен тук има два различни въпроса. Единият е свързан с този доклад, а от друга страна имаше по-общ аргумент от страна на Рубер. По отношение на въпроса с по-общ характер трябва да има обсъждане. Не чух обаче възражение относно този конкретен доклад и защо той трябва да влезе в пленарна зала. В много комисии обсъждам вече този въпрос. Аз лично смятам, че винаги, когато сме отивали в комисия с наши доклади, технически доклади, ние сме имали е, много изменения, но като цяло имаме единодушие. И това показва, че трябва да има известен авторитет. Ето защо аз не виждам защо трябва да се изпраща сигнал, че нещо не е проблем с доклада. Просто протакаме нещата. Може би трябва да обсъдим нещата първо на заседанието на координаторите и след това в рамките на комисията. Робер говореше по принцип. Даде аргумент, който е по принцип. Аз не виждам обаче защо да променяме тук нормалната процедура в Сирпа. Благодаря. Аз съм напълно съгласна с казаното от Робер и Корин относно обичайната практика да се отива в пленарна зала по време на първата сесия. Това е основното, което се прави в повечето случаи. Аз обаче предпочитам да подкрепим докладчика, да не правим това, защото ние в политическите групи, както и в рамките на съвета и комисията, смятаме, че има широк консенсус относно промените, няма кой знае какви проблеми, вероятно няма да има кой знае какви ябълки на раздора. Ще мине безпроблемно и в парламента, и вероятно в съвета, и съответно мисля, че можем да ускорим процедурата. Съгласна съм от друга страна с идеята координаторите да обсъдят проблема и да решат какво да правим по принцип в такива случаи. Председателката, не мисля, че всички трябва да вземат отношение. Силви, налага ли се? Нека да кажа, че подкрепяме предложението на Арлин, макар че принципно сме съгласни с Робер, председателката. Разбирам, че имаме различни позиции тук, разбирам казаното от Робер. Онова, което направихме по пакета за надзора, ако не бяхме успяли да прокараме своята позиция Как щяхме да окажем натиск? Ако можем да отидем в пленарна зала два пъти, веднъж сега и по-късно, чрез натиск, аз бих приела една такава идея. Това се опитваме да постигнем в крайна сметка, но на този етап предпочитам да подкрепим докладчика Маркос. Не искам да протакам тук нещата. Чуди се защо аз трябва да отида в пленарна зала, макар че аз също искам да има вод. Е, ясен вод по отношение на регламента и директивата за пазарите на финансови инструменти. Мифит и Мифир. Аз бих искал да разгледаме нещата тук, а колегата, който ме прекъсва, просто няма как е, да прокара своята позиция. Елиса, искам да подкрепя Арли. Не би трябвало да се прави изключение по този доклад. Принципно съм съгласна с Робер. Нещата обаче тук са приключили. Нека да вземем решение, защото губим време. Принципно съм съгласна с Робер. А в този случай няма нужда да променяме нещата. Мандата е достатъчно категоричен. Удо. По отношение на бъдещи доклади, тъй като разбирам и двете страни, искам да предложа нещо като най-малък общ знаменател – С други думи, до толкова доколкото вие като председател откривате известно несъгласие, то като общо правило трябва да отидем в пленарна зала. Чуде се дали Корин може да приеме тази идея. Ние сега сме една стъпка напред спрямо пакета от шесте законодателни мерки. Понякога обаче е по-добре да се отива в пленарна зала и Робер е прав. Ще направим онова, което желая докладчика. Видяхме каква е нашата линия. Тя е между доклада на Маркус и на Арлин. Следващото гласуване, ако не се лъже, е свързано с Европейския семестър за координация на економическите политики. Okay. Oh, just put my card away. Okay. Um, I do wish we have a good way of doing these uh, voting lists. yeah, it's okay. I, right, first of all... Um, и така, на първо място имаме устно изменение към компромис А. За, против, въздържали се. Устното изменение се отхвърля. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Авко отпада изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се устно изменение към компромис С. За, против, въздържали се, отхвърля се, компромис С. Ще направим проверка по отношение на устното изменение към компромис С. Става въпрос само за устното изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването 17 гласа за, 24 против. Би трябвало вече да знаете, че общо взето правилно преценявам нещата. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против. Нека да започнем отново. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Комисията по заетост, без номер. Параграф 24. За, против, въздържали се, приема се. Всички членове на секретарията си изготвят списъците за гласуване, както им е угодно. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Х. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение към изменение 51. Първо устното за, против, въздържали се, приема се. С изменението за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, 51 51 отпада. Извинява се председателката. Компромис И. За. Не, те отпадат. Тук се казва, погледнете компромис и. До 51. Не знам защо, но ми казват, че нещата така стоят. Компромис и. За, против, въздържали се, приема се. Защо се казва изменение 54? Това е грешка. Значи, комисия по заето с параграф 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Осно изменение към изменение 57 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Проверка по устното изменение на АЛДЕ към изменение 57. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 22 на 17. Сега измененото изменение 57. За. Против въздържали се. Нека да направим проверка. Не стана ясно. Мисля, че няма да бъде прието. Гласуваме по 57. И така, измененото изменение отпада всъщност. Сега отиваме на 59. Първата част за, против, въздържали се. Не е ясно проверка по първата част на 59. В средата липсват дигнати ръце. Липсва сигнал. Надявам се, че някой ще ми каже как трябва да гласувам. Значи, не се приема 20 на 20. Втората част, може ли да гласуваме по нея? Предполагам, че можем втората част. Електронно гласуване, тъй като Няма вече смисъл в текста. Казват ми. Мисля, че трябва да заличим първите три думи. Започваме от recommendations и така нататък. Гласуваме по втората част. Ако не ви харесва текста, гласувайте против. Така се прави. Още трима трябва да гласуват. Един от тях съм аз. Не се приема. 15 срещу 25. Изменения 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Ж. За, против, въздържали се, приема се.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 приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение към компромис М от АЛДЕ за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Не се приема. 19 за, 29 против. Устно изменение от зелените за, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис М на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка. Това е втората част на компромис М. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 20 на 19. Компромис Н. За против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. 93 за, 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на заетост 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Авко 6 за, против, въздържали се. Не виждам какво се случва в средата. Нека да направим проверка. Ако групите не гласуват, аз няма какво да направя. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 20 на 19. Струваше си да проверим. Авко 4. За, против. Ще направим проверка. Трябва да помоля колегите от Алде да вдигат ръка или палец или нещо подобно. Авко 4. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Един колега не гласува. Предполагам, че е преднамерено. Край на гласуването 23 за 16 против. Авко 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 101 за против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, не е ясно. Има разнобой в групата. По 103 проверка. Петнайсет за, 22 против, отхвърля се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Авко 9 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. Това отпада. Авко 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Защо отпада?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 против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. По тези няма да гласуваме, така ли? Заето 6 е следващото, което трябва да гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. Заето с 10. За, против, въздържали се, приема се. Заето с 16. За, против, въздържали се, отхвърля се. When I find it. Uh, in, employment 23 in favor. Заето с 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се се. 33 за. Против въздържали се. Приема се. 36 за. Против въздържали се. Отхвърля се. След това преминаваме към имко. 3 за, против, въздържали се, приема се, за против въздържали се, приема се, 5 за против въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим електронно. Имко 5. Край на гласуването. Приема се с 19 на 18. Имко 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 8 за, про... против, въздържали се, приема се. Имко 9 за, против, въздържали се, приема се. Имко 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 11 за, против, въздържали се, приема се. Авко 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Авко 12 за, против, въздържали се, приема се. Авко 13 за, против, въздържали се, приема се. Да го проверим ли? Не беше съвсем ясно. Гласуваме Авко 13 електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Авко 14 за. Против въздържали се. Приема се. Авко 15 за. Против въздържали се. Трябва да проверим Авко 15. Гласуваха ли всички? Още двама. Моля, натиснете бутоните. 18 за 19 против. Отхвърля се Авко 18 за против въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се 16 за, 22 ма против. Авко 20 за, против, въздържали се, отхвърля се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 Да проверим. Край на гласуването. Пада 19 на 19 оригиналния текст на съображение А за против въздържали се приема се. Изменение 5 за против въздържали се приема се. 6 за против въздържали се приема се. Първоначалният текст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 въздържали се, отхвърля се. Е за, против, въздържали се, приема се. Е всъщност не се гласува. Преминаваме на имко А. За, против, въздържали се, приема се. А, фам а за против въздържали се а, отхвърля се, за против въздържали се а, Отхвърля се Б, С за против въздържали се. Отхвърля се. И сега изменение 1 за против въздържали се. Може ли да ги гласуваме амблок до 10? Който е за, против, въздържали се, приема се. Блок е, устно изменени от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? Всъщност гласувахме всичко. Сега цитатите 31 за против въздържали се приема се. Първоначалният текст за против въздържали се приема се. Имко 1 за против въздържали се приема се. Имко 2 за против въздържали се приема се. Гласуваме текста с измененията електронно. Гласуваха ли всички? Благодаря. Край на гласуването. И се приема с 30 за, 8 против. Няма въздържали се. Благодаря. С това приключваме гласуването. I, I will. and thank you very much, everybody. We're now, I'll hand the chair over to Pablo, who will do the... final. Pablo uh, ще председателства заседанието, който ще председателства последната точка. И така, уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка да разгледаме доклада за публичните финанси в ИПС. Както знаете, докладчик е колегата Фредо Палон. е Доклада се основава на публикацията на комисията в European Economy of Public Finances 2011 и за 2012 година. Сега давам думата на господин Палоне. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, тъй като колегите вече са уморени. Разбира се, те винаги могат да прочетат доклада. проекто доклада. Разделил съм програмата на публичните финанси на четири части, и сегашната ситуация, разликите между различните държави, консолидирането на бюджетите и на последно място значението на растежа. Ай, ами, мисля, че това е най-важното тук. Мисля, че сме направили много, но въпреки всичко има различия в конкурентоспособността на различните държави, има разлика в економическото развитие, и в политиката за стабилността. Европейското управление, за което гласува Европа, е пакета от 6 мерки и от 2 мерки. Ако добавите към тях и фискалния пакет и всичко, което сме направили, по механизма за стабилност, ще видите, че сме предприели стабилни стъпки напред, но това не е достатъчно. Повишихме доверието към Европа и се доближихме по-близо до целите на бюджета. Имаме някои цели, които са по-устойчиви, но не са достатъчни. Ако преминем към втората част на моя доклад, ще видите разликите между държавите можете да видите, че има значими разлики, както от гледна точка на, на економически растеж и на публичните финанси. Има разлики в държавите, в, източна, западна, северна и южна Европа. Има разлики също така и в економическата а, а, устойчивост, бюрокрацията в някои държави, бизнес контекста, който е добър за бизнеса в някои държави, не толкова добър за други, в зависимост от това колко е централизираното управлението, колко е компютъризирано. Тук има разлики между различните държави. Това означава, че е необходимо да има диверсифицирана стратегия за различните страни или с други думи, препоръките на съвета в европейския семестър не биха могли да бъдат едни и същи за всичките държави, защото обективната ситуация е напълно различна. И така има някои държави, които а, имат нужда от структурни а, приспособявания, други държави имат много по-висок държавен дълг и при тях структурните реформи са безальтернативни. Необходимо е едно, е, един здрав баланс, необходимо е работна заедост и растеж. Тук може да се открие дебата в някои държави, включително и моята, не се опитват да крият главата си в пясъка, както някои държави, което е лошо за бъдещите поколения, защото има едно бреме от публичния дълг за бъдещите поколения. От друга страна, трябва да се каже и нещо друго. В тази връзка трябва да се направи усилия за консолидиране на публичните финанси, трябва да се направи и повече, макар че е направено немалко. Комисията трябва да оцени положителните усилия, които правят много държави в периферната част на Европа. Но трябва също така много ясно да се поясни е, поне според моите економически съображения, че консолидирането на бюджетите е свързано по-скоро с урязване на разходната част а не толкова на повишаване на приходите, защото като се намалят разходите, се намалява въздействието на програмата и се създава повече възможности за растеж в краткосрочен и дългосрочен план. Така че държавите членки би трябвало да, за, да намалят фискалния натиск. От друга страна, ако намалите текущите разходи, това трябва да се направи, защото в противен случай влизате в един омагиосен кръг, от който е необходимо да излезете и да избегнете ненужни, ненужно прахосване. Отправната ми точка е, че мерките за ограничаване не са достатъчни. Трябва да се намали фискалния, фиск, фискалното забавяне съществува риск наистина да се влезе в омагиосания кръг, не бива да бъдем догматични, напротив, трябва да бъдем прагматици и реалисти, но ако нямаме економически растеж, няма да сме в състояние да постигнем консолидирани публични финанси, така че трябва да се намалят текущите разходи и не може просто да се увеличават данъците. Председателя, благодаря господин Палоне. Започваме с господин Лиам Ньок от социалистите. Господин председател, да не бих искал да благодаря на докладчика за неговият проект доклад. Той е много синтетичен и противно на представенето, което той направи, неговият доклад прави много догматичен анализ на бюджетните политики. Тук всъщност стигаме до сърцевината на економическия дебат днес, а именно каква трябва да бъде бюджетната политика в отговор на кризата в Европа днес. За основа на това, нашата комисия трябва да се произнесе по два доклада изготвен Генерална дирекция в економически масови въпроси на комисията. Един е публикуван през септември 2011 година, а вторият през юни 2012 година. Проблемът е, че междувременно се случиха много неща и ако някой беше склонен да повярва през ноември 2011 година, че може да има възстановяване на економиката в Съюза, днес вече никой не си го представя по този начин безработицата се увеличава непрестанно. Тя достига вече 8,4% за Съюза като цяло. Инфлацията се увеличава и едновременно с това всички правителства продължават да следват препоръките, направени преди две години. И за нещастие докладът на комисията може просто да констатира, цитирам, економиката на Европейския съюз не отговори на надеждите, свързани с нея, в, заложени в доклада, публикуван по септември 2001 година, край на цитата. Тоест, стана ясно, че мерките от миналото, които бях прияти вече, не дават необходимите резултати. В противен случай, ако те даваха очакваните резултати, Гърция вече ще бъде най-конкурентоспособната економика в света. И така, въз основа на заключението, което стигате в своето представяне, какъв всъщност е основният извод? Дали проблемът е, че дефицитът се увеличава или проблемът е, че в по-голям част държавите членки се намаляват данъците? Както виждате, от 10 години на сам по-голямата част от държавите членки задържат не едно и също равнище бюджетите си като цяло. Проблемът е, че междувременно се намалява данъчното облагане и намаляват приходите на държавата, без обаче това намаляване на данъците да води до очакваните положителни резултати. Така че, дали се пак в някой момент няма да стигнете до извода, че не е толкова добра идея да се съкръщават а, публичните инвестиции. А тук а, ще се спра на една особеност в правда на френски, тъй като съгласно френската версия в точка 9 не в преамбюла, в точка 9 на страница 5 за тези, които разполагат с френската версия, се казва, припомня, че в основното съдържание на пакта за оздравяване предвиждам по-скоро намаляване също според вас трябва да има намаляване на разходите и увеличаване на по-скоро намаляване на разходите, колкото увеличаване от приходите. Предполагам, че това е което имахте предвид, защото в противен случай ще бъдете последовател на Кейнс, но това беше просто забележка. Ако погледнем по-скоро на нещата, може да отбележим, че през месец юни имаше повратна точка в економическия дебат на среща високо равнище на 28-29 юни. Признах, признахме всъщност, че стратегията трябва да бъде преразгледана пактът за растеж, който беше сключен, показва, че трябва да се мобилизират средства за разходи, които ще се инвестиции за бъдещето. Говореше за 120 милиарда за подобни инвестиции. От тази дата насам ЕЦБ също така обяви, че смята да се намеси, за да сложи край на спекулациите с държавния дълг. Испания и Португалия имаха възможността да преразгледат графика си за намаляване на дефицита, защото знаят, че няма да се справят с изискването от 3%, дефицит под 3% през 2013 година заради рецесията. Марио Монти също така имаше златно правило, където се изключват публичните инвестиции. И въпреки, че като цяло Италия има много стабилни е, е, показатели, все пак дори вашият е, министър-председател Марио Монти подчертава, че трябва и има нужда от обществени инвестиции. Също така се предвижда идеята, че държавите членки трябва да имат различни диференцирани стратегии за оздравяване и че трябва да се насърчават инвестициите, насочени към бъдещето. Ето защо съжалявам, че новият подход, който в момента се обсъжда на европейско равнище, не е отразен в тона на вашия доклад. В него ви се ограничавате просто да повторите за пореден път идеите и препоръките на комисията, които доказаха, че са неефикасни. При положение, че в момента със съвет имаме възможността да продължим с ваша стъпка напред и се надявам, че ще успеем да работим до по-сътрудничество с вашия господин докладчик, за да избегнем евентуално забравяне. Благодаря от името на либералите. Дам думата господин Тремоца. Благодаря, господин председател. Днес ще взема думата на италиански. Е, като знак на уважение към докладчика. Изказването в ми ще бъде съвсем кратко. За либералите няма никакъв проблем да подкрепят този проект от доклад, защото сме съгласни с голяма част от съдържанието му. Например, смятам, че уравновесеният бюджет е предварително условие за възстановяване на економическия растеж. Ако вземем за пример Испания, стигаме до извода, че през последните 4 години мерките за, за бюджетна строго все още не са започнали за прилагат на практика. Някои отделни провинции започнаха да го правят, но държавният бюджет е с 9 до 10% дефицит за последните 4 години, до 2011 година. Така че все още не сме стигнали до този етап. А знаете, че всъщност това е един процес, когато държавите членки започнат да приемат подобни мерки, свързани с бюджета, частните инвеститори се отеглят и не разполагаме с необходимите средства за обществени инвестиции. Има спад с 50% по отношение на БФП в обществените инвестиции, което води до невъзможност за покриване на задълженията по държавния дълг. Така че предлагам на колегите от Франция да поговорят с министърът, председателят на Пирсън, който беше председател през 80-те години, по въпроса за това дали бюджетната строгост трябва да бъде преусловие за възстановяване на економически растежа. Знаете, че всеки месец тук се проявяват, провеждат срещи и той ни каза, че първата година от мандата му на министър-председател на социал-демократите той трябвало да намали обществените разходи на равнище 10% от БВП. Тоест, както виждате, това е повсеместно съкръщаване за всички пера с цел възстановяване на бюджетното равновесие. И две години по-късно страната успя да излезе от економическата криза и днес Горан Парсън провежда, участва в конференции по целия свят и обяснява как може да се излезе от една подобна тежка криза. Затова мисля, че трябва да водим а, дискусията без а, догматизъм. Всеки може да защитава своите позиции. А като цяло ние либералите имаме последователност в позициите си. От три години вече обясняваме едно и също нещо на Европейската комисия. Според нас бюджетното равновесие е задължително предусловие за възстановяване економически растеж на дадена държава член. Съгласен съм с а, господин Палоне, за да се постигне това бюджетно равновесие, трябва най-напред да се започне с съкръщаване на разходите преди да се пристъпи към увеличаване на данъците. Принципно съм съгласен с тази постановка. Естествено, трябва да се види всеки конкретен случай, но принципно сме съгласни. Освен това, смятаме, че някои държави членки имат възможност за съкръщаване на публичните разходи, например в политиките свързани с инфраструктурата. Много често, например, се строят високоскоростни влакови линии в държави, където това няма никакъв смисъл. Има също така и държави в Южна Европа, където продължава да се увеличава броят на служителите в държавната администрация. Няма как да до бюджетно равновесие с подобни мерки. Особено много ми харесва точка 14 от доклада на господин Палоне. Там се говори за държавите членки и там се уточнява отговорността на различните равнища на управление централно, регионално и местно, за да може всяко равнище да, да допринесе за регионално, за бюджетното равновесие. Аз като политик, идващ от Каталуния, особено много държа на, на това изяснение. Вярно, е, че трябва да се говори централизирано за съкръщаване на разходите, както и за съкръщаване на данъците, защото знаете, че в Испания много често си прехвърляме топката. И има една, един процес на прехвърляне към центъра на дефицита, след което се обяснява, че високото равнище на националния дефицит се дължи на прахосничеството на отделни провинции. Така че съм съгласен с а, докладчика по отношение на точка 14. Би било добре и като цяло, пак повтарям, либералите лесно могат да се съгласят и да приемат този който доклад. Благодаря за зелените, господин Гигалт. Благодаря, господин председателю. Имам няколко кратки коментара. Днес замествам докладчика ни в сянка Бас Айха от, от Холандия. Водеща ни позиция по това досие е много сходна. Ние вярваме в устойчивите публични финанси но освен това, за нас е важно как ще се постигне тази цел. Не, напред смятам, че доклада на комисията по отношение на публичните финанси е нещо положително. Положителен е задълбочен им анализ по, този, по това досие. Аз бях докладчик по предишният доклад на комисията. И нашата група смята, че доклада трябва да се засточи повече върху работния документ на комисията, Европейската комисия, тъй като Европейската комисия положи много усилия да разгледа ефектът на умножаване и т.н. но и на различни други аспекти. Докато в проектът доклада в настоящият му вид не е достатъчно ясно къде е общото ни задължение да реагираме по някакъв начин на позицията на Европейската комисия. А ние трябва да си играем ролята си като институция в Европейския парламент и да се изкажем по, по, от, по проекта на комисията. На второ място съгласен съм с основните принципи на доклада относно публичните финанси, устойчивостта на публичните финанси и т.н. Не веднъж ме водите за разисквания, така че няма да повторям отново казваното преди. Но не сме съгласни с а, предварителната постановка, че уравновесяването на бюджета трябва да бъде чрез съкръщаване на разходите тъй като не е ясно какво е въздействието на данъчно облагане върху, на данъците върху приходите. Вземете за пример държавите в Скандинавията. Имат много високо равнище на данъчно облагане върху а, приходите. Едновременно за това, това са едни от държавите с най-добър стандарт на живот. Има и други държави, като например тази, в която се намираме в момента, където положението с данъчно облагане стои по различен начин. Така че въпросът не е колко големи са приходите от данъчното полагане, въпросът е кой плаща данъците и за какво се използват те. Ето защо подобни обобщаващи изявления с справяне с проблема на публичните финанси не би трябвало да се правят. В някои случаи е по-добре да се увеличават данъците, в други случаи е по-добре да се съкръщават разходите, в трети случаи по-добре да се инвестира в економическия растеж. Винаги става въпрос за баланс между различни политически решения. Затова предлагам тук да сме по-внимателни с формулировките. Освен това, мисля, че в необходимият процес за уравновесяване на бюджета трябва да се търси винаги дългосрочно равновесие, да се имат прави целите на стратегията 2020 година и да се прояви необходимата бдителност, да сме сигурни, че усилията няма да възпрепятстват по някакъв начин използването и постигането на целите на стратегията Европа 2020 година. Затова ни трябва много добра формулировка и за двете. Тоест и за борба с а, а, бюджетната нестабилност и за борба с бедността и инвестиции за бъдеще. Ще внесем изменения. Сигурен съм, че ще имаме много добра работна среда и ще работим в добро сътрудничество, както и в миналото, и ще постигнем един добър, силен текст. Явно има много проблеми с превода, с писмения превод, но се надявам английски, който говоря, достатъчно ясен за всички и разбираем. There are no members няма представители на ЕКР и на Обединената европейска левица, затова давам думата на другите колеги, които поискаха да се изкажат. Госпожа Подимата е единствената заявила желание до сега. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на докладчика за положените усилия и за уводните думи. Няколко неща за тази тема, която е много интересна, поне за мен. Нека да ви напомня, че тъй като живеем в условията на изключително тежка економическа и социална криза, то не трябва да забравяме, че има няколко защо и няколко как, които трябва да намерят своя отговор. С тази оговорка искам да ви напомня, че публичните финанси изпаднаха в колапс не само поради неизпълнението на задълженията от страна на държавата. И самата криза не се дължи на провала в публичните финанси. Естествено, че тук има национална отговорност, която трябва да бъде отчетена, да бъде взета предвид. И трябва да се приеме политическа отговорност. В същото време обаче проблемите с публичните финанси са свързани с широко разпространен системен проблем, който продължава да съществува и по отношение на економическия и паричния съюз. Опитваме се да намерим отговори на въпросите защо и как. Поставяме ударението само върху конкретни страни и техните проблеми. И това ще ни доведе до погрешно решение. Не сме на прав път. Фискалната консолидация е необходимост, няма съмнение, от економическа и социална гледна точка. Това е предварително условие за растежа. Всъщност, за да се справим с несигурността, всеки економически субект трябва да действа, да купува, да продава, да инвестира. В същото време фискалната консолидация, различните гледни точки, доверието в нашите економики, всички те се подкопават от порочния кръг на рецесията и крайните економии. Моите колеги споменаха Гърция, но на лице са Ирландия, Испания, Португалия. Страни, които изключително последователно прилагат мерките, които бяха помолени да приложат. Там ставаме свидетели на изключително големи економии. Така или иначе, рецесията обаче намалява техния потенциал. И ако трябва да се върна към Гърция, за всички 100 евро, които са като економии, запълнената фискална пропаст е по-малко от 80 евро. Анализа на жизнеспособността на почти всеки економически проект не отчита вижданията на потенциалните инвеститори. Тоест, ставаме свидетели на социални и политически проблеми, наред с економическите, това се вижда в няколко държави членки. Освен това ставаме свидетели на феномени като расизъм, екстремизъм, дълбока политическа криза, наред с социалната и економическата. Това трябва да се вземе предвид. В заключение, трябва да кажа, че предлагам следното. Тъй като различните инициативи се приемат до известна степен на европейско ниво, мисля, че трябва да излизам малко извън националния подход за намиране на проблеми а, на решение на проблемите по-скоро. Трябва да излизам освен това извън рамките на националната отговорност. Тя естествено трябва да се поеме. Трябва да се намери обаче път и за растеж в рамките на една цяла кошница от различни политики финансов надзор, интегриране на бюджетните политики, насърчаване на растежи и заетостта, структурни реформи, всичко това е част от една рамка. В този случай трябва да преопределим приоритетите. Какво имаме предвид, когато говорим за структурни реформи и кои структурни реформи трябва да се превърнат в приоритет. Благодаря. Много благодаря, госпожо Подимата. Сега давам думата на докладчика, господин Палоне. Благодаря, господин председател. Много е важно да погледнем пряката демокрация. Трябва да се опитаме да намерим компромис. Обръщам се към моя приятел Гиголд. Аз се опитах да провокирам дебат. Естествено, че сме съгласни относно балансирания бюджет. Моя приятел Тремоза каза, че този елемент не може да бъде загърбен. Всички страни трябва да се опитат да внесат ограничения в своите бюджети. Имаме управлението имаме пакета от 2 и от 6 мерки, съвета прие, фискалния пакт. Всички тези инициативи целят да се внесе баланс в бюджета. И тук идва моята провокация. Без економически растеж не може да има фискално балансиране на бюджета, защото ще се окажем в порочен кръг. Когато сме в рецесия, намаляваме разходите и средствата никога не достигат. Затова говори и е, моята приятелка Ани Подимата. Трябва да се погледне идеологията за всички тези инициативи. Добре е да има дебат между интелигентни хора, добре е да има и провокации в рамките на този дебат. Аз нямам предвид само Испания, Гърция или Франция, например, където има много голяма фискална тежест. Може ли да се постигне растеж просто чрез много големи данъци върху семействата, върху компаниите? Опитваме се да подкрепим компаниите по някакъв начин. Ако обаче увеличим данъците за физическите и за юридическите лица, това ще доведе ли до растеж? Публичните разходи са свързани с общините, регионите. Често се споменава фискалната децентрализация къде да се направят намаленията на разходите? Ами трябва да погледнем публичните разходи. Мисля, че трябва да говорим открито. Готов съм да разгледам вашите изменения, готов съм да разгледам интелигентните коментари на всички колеги. Разбирам, че тук има различни школи, различни виждания за това как да излезем от тази европейска и глобална криза. Трябва да насърчаваме растежа и в Европа, и в световен мащаб. Благодаря, господин Палоне. 19 октомври е крайния срок за внасяне на изменения. На 19 ще имаме и дебат, и гласуване. ще проведем окончателно гласуване на пленарната сесия през декември. Утре ще имаме изслушване относно надзора и банковия съюз. То ще започне в 9 часа в зала АСП 3 г 2 Благодаря за работата днес.